So good afternoon, everybody. I... Добър ден отново. Съжалявам, че съм закъсняла малко, но трябваше да гласуваме в АФЕТ за краткият списък на, за наградата Сахаров. Второ проучване днес ще бъде представено. Ще има много да научим днес представяне на проучването за ролята на националните институции по правата на човека за прилагане на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Това проучване ще ни помогне да приемем становището на АФЕТ за стратегия за корпоративна социална отговорност 2012-2014. Проучването също така отделя специално внимание за подкрепа на сътрудничеството между омбудсманите на страните от източното партньорство. Не, сме разговаряли как институциите на омбудсмана могат да работят в по-тясно сътрудничество. Призоваваме националните институции в областта на човешките права да играят по-активна роля. И в Единбургската декларация те приеха декларация относно ролята на, на националните институции и това са рамките, в които те работят. Тук, днес, е Бията Харачик от Ексетерския университет, която е а, експерт. Експертът, който ще ни представи а, заключенията и препоръките. Thank you very much, Madam Chair, for... Благодаря, госпожо председател. Бих искала също така да благодаря на подкомисията по човешките права, която ме покани да представя проучването за ролята на, на НИП, е, ЕНИП, е, е Националните институти по човешките права, все по-голямо внимание отделяме на ръководните принципи на ООН и тяхното прилагане от бизнеса. надълго обсъдихме този въпрос на неодавшото изслушване през септември. Но не беше отделено достатъчно внимание на ръководните принципи на ООН. трябва да представим ролята, която тези институции могат да играят за прилагане на принципите. Второ, как в този контекст институциите в страните от източното партньорство могат да участват по-активно и какво може да се направи за подобряване на сегашното положение. След като нашите призиви към Беларус не доведаха до създаването на подобна институция, аз ще се спра единствено на Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Трето, ще представя конкретни препоръки за това как страните членки могат да окажат помощ при прилагането на основните принципи на ООН. Трябва да кажа, че националните институции за човешките права са независими обществени органи, които са създадени съгласно парижките принципи, одобрени през 1993 година от Генералната асамблея на ООН. Макар, че те са част от държавния апарат и се финансират от държавния бюджет, те функционират независимо от правителството. В повече от 100 страни в света са създадени подобни институции, но само в 10, 10 страни от Европейския съюз имат акредитирани подобни институции. В страните от източното партньорство има 4 подобни институции в Армения, Азербайджан, Грузия и Украина. Молдова има статут Б на своя институт, което значи, че той само отчасти отговаря на въпросните принципи. Тези принципи гарантират тяхното уникално положение в страните. И те играят централна роля в защитата на човешките права в съответните страни. Парижските принципи имат за задача защитата на всички права, независимо от това кой е техния нарушител. Те трябва да реагират ефективно на новите предизвикателства и да осигуряват защита на правата на човека, включително и спрямо бизнеса. Важно е да се знае, че дейността на институциите за човешките права се координира от Международният координационен комитет. МКК Неговото бюро се състои от, от четирите основни мрежи Африка, Азия и Тихоокеанският басейн, Америка и Европа. Източноевропейските институции се групират в Европейската група. През 2009 година работна група на МКК бе създадена, за да може да помага на стратегическото планиране – в подкрепа на Единбургската декларация за бизнеса и правата на човека, което вече бе споменато. Също така оказва се подкрепа на тематични и регионални семинари. Институциите играят важна роля в прилагането на основните принципи на ООН. Самите ръководни принципи е, фактически е, подчертават е, значението на националните институции. Съветът на ООН по човешките права подчертава значението на националните институции в своите декларации, резолюции от 2011 и 2012. По първия стълб националните институции, възоснова на своят мандат, мандат могат да следят, наблюдават мерките на правителствата за регулиране на бизнеса, да помагат достъп до правосъдие и последователността, на колко последователно се прилагат ръководните принципи на ООН в обществените поръчки, субсидиране на износа и така нататък. Те също така могат да съобщават е, на международната общност и на ООН чрез е, периодичните прегледи и чрез е, периодични доклади до органите на ООН, както вече правят Дания, Канада и Великобритания. Националните институции също могат да помагат за хармонизиране на националното законодателство в областта на бизнеса и човешките права а те също така оказват консултантски услуги на предприятията и други недържавни органи. Например, в Малайзия националният орган а, а, а, помогна за разработване на национален план за действие и след това представен на правителството. Комисията по човешките права на Малайзия също така участва и в, в други инициативи. Европейската група на националните институции също а, участва в процеса на консултации във връзка с обществените поръчки. В в Южна Корея също Националния институт прави препоръки а, по отношение на, например, на строителните работници, пък и в други области. По вторият стълб националните институции са важни а, е, е, фактори, е, които оказват, дават политически консултации в областта на образованието и подготовката. Те имат опит в провеждането на принципите за опазване на човешките права на език, който е разбираем за бизнеса и формулиране за формулиране на препоръки за бизнеса. Подобни инструменти са разработени от Датския институт за човешки права, Канадският е, институт, който има за цел да помага на работодателите е, да провеждат е, основните принципи за опазване на човешките права. Същото се отнася и за Канада и Дания on the realisation of human rights of a wide range of stakeholders, as was already done in India, Malaysia, Malawi or Ghana. Подобна работа се извършва в Индия, Малайзия и другаде. Националните институции също а, извършват работа а, на други места, в Оганда, например, където бяха проведени семинари. А, Катар също така е разработил наръчник за работници и мигранти, преведен на няколко езици и разпространен не само в Катар, но и в други страни, за да може хората да знаят какво да очакват преди да отидат да работят там. Австралийската комисия по човешките права в сътрудничество с а, а, Световната мрежа а, и ООН е разработила насоки за прилагане на ръководните принципи. По третия стълб националните институции е, осигуряват е, механизъм за оказване на помощ на е, жертвите на нарушаване на човешките права. Те се занимават с жалбите срещу корпоративното нарушаване от корпорациите на човешките права. Извършват посредническа дейност, съветват жертвите на нарушаване на нарушенията а също така а, уведомяват а, гражданите за това какви, за тяхното право на съдебна защита. Например, е, националните институции в, в Нова Зеландия, Малава, е, Гана, Канада и Венецуела а, осигуряват независими наблюдатели и посредници, когато става дума за конфликтни ситуации – институциите като плуралистичен орган а, създават а, неутрални възможности за взаимодействие. Например, тази година а, Комисията по човешките права на Кения организира многостранни консултации в добивната промишленост в Кения. Няма никакво съмнение, че Бизнесът а, има полза от помощта на националните институции за опазване на човешките права. Няма съмнение, че тази работа ще продължи да бъде основен елемент от диалога между държавата, бизнеса и а, заинтересованите страни. Нека сега ви представя накратко а, какво е положението в а, страните от източното партньорство, които не са членки на Европейския съюз. В някои случаи, като например в Грузия, мандатът на Националният институт може да бъде разширен. Това би било добре. Страните от източното партньорство дават възможности за активно участие на институциите с ръка за ръка с бизнеса. те се занимават институциите в тези страни от нарушаване на права, например нарушаването на свободата на сдружаване, събранията, трудовите права и така нататък. Съществуващите слабости главно се дължат на липса на капацитет, на липса на достатъчно финанси, а също така на различни приоритети. И затова е необходима е, по-широка информационна работа и увеличаване на капацитета. Това може да стане чрез е, достатъчно финансиране. различни дейности могат да се предприемат в, в сътрудничество с работната група на Международният координационен комитет. Друг ключов, друг ключов проблем, пред който са изправени страните от личното партньорство – това е признаване на нуждите да защита на човешките права от бизнеса и значението на националните и регионални органи. Правят се усилия за информиране на обществеността чрез местни мрежи, които съществуват в тези страни, а и чрез организациите на гражданското общество, които повдигат въпросите, свързани с защита на човешките права. Мандатите на националните институции а, а, се различават в зависимост от а, достъпа до съдебна защита. Някои разглеждат оплаквания срещу а, търговски дружества, други ограничават своята дейност а, а трети разглеждат подобни жалби. В някои страни, като Грузия и Армения, е необходимо да се разшири мандата на националните институции за защита на човешките права. Другаде подобно разширяване не е необходимо и не е препоръчително новите правомощия не се признават автоматично и не веднага биват финансирани адекватно, както например е случай с Азербайджан. Следователно, Европейския съюз трябва да насърчава страните от личностното партньорство, за да укрепват институциите, националните институции, съответно на е, ръководните принципи на ООН е, в съответствие с парижките принципи, така както, което не се прави, например, в Молдова. Армения и Грузия е, са добър пример за това как подкрепата на Европейския съюз помага за укрепване на капацитета в рамките на националната архитектура на борбата за човешки права. Европейския съюз може да осигурява и финансова помощ за укрепване на капацитета. Сътрудничеството между националните институции и делегациите на Европейския съюз трябва да продължава и където е необходимо и уместно да се интензифицира. Особено там, където проблемите на човешките права и бизнеса са приоритети на съответните стратегии. Но Европейския съюз трябва да направи и нещо повече – трябва да направи дневния ред на човешките права част от диалога, формален и неформален, с, с тези страни. Подобни опити се правят в, в Бангладеш, Чили и другаде чрез привличане на националните институции в подобен стратегически диалог, Европейския съюз може да помогне за подкрепя тяхната роля като партньори и тяхното признаване от останалите участници в гражданското общество. Европейския съюз също трябва да прилага принципите, да включва принципите за опазване на човешките права в търговските преговори това са абсолютно законни изисквания, когато се сключват подобни споразумения, търговски споразумения. Например, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка трябва да включват условия за опазване на човешките права от корпорациите, когато им се осигурява финансиране. Наред с това Европейския съюз трябва да полага усилия а, за да подобри своята възможност за опазване на човешките права, когато става дума за права и бизнеса. Във всички институции, във всички политически области, във всички страни членки, които не отговарят а, или не спазват парижките принципи. И където нямат национални институции за човешките права. Европейския съюз също трябва да използва по-ефективно националните институции, европейската, тяхната европейска група, да използва повече опитът им, както в целия Европейски съюз, така и на национално равнище, като организира годишен на обмен на мнения между тези институции, а също така да използва възможностите на тези институции да дават насоки за бизнеса. Какво може да направи Европейския съюз наред с това, което е вече, вече е направено в тези ключови области? Първо, трябва да осигури подкрепа на националните институции. Това може да бъде направено, като се осигурят финансова подкрепа, като се осигури информация като се попълнат празнотите в националните институции, не само с източното партньорство, но и в целия свят. Трябва да се отдели внимание на превода на всички международни езици на ръководните принципи на ООН, тъй като това е много важно за тяхното разбиране липсата на подобен превод на ръководните принципи е една от пречките за тяхното прилагане. И трябва да кажа, че това е проблем не само в страните от личностно партньорство и в моята страна това е също проблем, тъй като а, тези принципи не са преведени на а, всички а, е, достъпни за населението езици. Европейския съюз също така може да подкрепя националните институции, като подкрепя диалога между самите национални институции, като използва ефективно съществуващите възможности, като организира мероприятия, на които се събират представители на националните институции, в които се вклю... да се включват, в чието дневен ред да се включват въпросите на опазване на околните права, на опазване на, на човешките права. Един подобна, подобна възможност е, е проектът за сътрудничество между омбудсманите на страните от източното партньорство, а също така и среща на върха на омбудсмените на страните от източното партньорство, който беше проведен в Брюксел миналата година. Разбирам, че той ще бъде организиран също така и от Европейския парламент до година. Европейския съюз и държавите членки трябва да вземат пряко участие в работата с националните институти, да обменят експертен опит. Трябва да се правят законодателни предложения на европейско равнище, а също така и на, национал, на ниво национално изпълнение на базата на ръководните принципи на ООН. Европейската група а, за а, връзки с националните институции е, трябва да предоставя консултации по правата на човека. Постоянният секретариат на Европейската група а, всъщност ще предстои да се учреди в Брюксел, което ще засили сътрудничеството. Второ, Европейския съюз може да бъде от помощ чрез повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека. В рамките на диалога по политическите права и правата на човека. И накрая, за да отговаря и в действията на думите си, Европейския съюз трябва да а, служи като пример, да води с пример, като изпълнява ръководните принципи и гарантира, че всеки нов законодателен акт бива оценен по отношение на защита правата на човека. На първо място обаче Европейския съюз трябва да укрепи собствения си капацитет, като е, осигури обучение по правата на човека и тогава, когато това е необходимо и във връзка с бизнеса. Това трябва да стане задължително за всички служители на Европейския съюз и за по-висшестоящите служители. Трябва също изцяло да се оползотворят новите тенденции и, промените, като например неодавна назначение специален представител по правата на човека на Европейския съюз или а, пък създаването на платформите с подкрепа на комисията за диалог на различните заинтересовани страни. Трудности могат да възникнат от финансова страна, но си мисля, че това са варианти, е, които си, си струват да се разгледат. В изследването ми ми стана ясно, че редица национални институции, особено датската институция в борбата на човека, но много и други институти се радват на финансова подкрепа от различни източници за провеждането на подобни обучения. И тогава с това искам да приключа. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпросите. Благодаря. Госпожо Фарачи, много и много интересно а, бяхте. Много чер... интересно очертахте основните моменти от вашето проучване, в което казахте е, за превода на а, отделните е, документи, но не, те дори на полски не са е, преведени, затова гледам е, колегите. Често пъти и изследванията, които получаваме са само на английски. А струва си, може би, да погледнем дали а, има смисъл да се превеждат и на други езици. Regarding this study, the European External Action Service is not taking the floor, but I think... А, не виждам а, желаящи от е, службата за външна дейност да вземат думата, но се надявам колегите е, внимателно да са изслушали изложението ви, така че да започнат редовно да се прилагат ръководните е, принципи на ООН в делегациите на Европейския съюз, но съм сигурна, че това така не че се прилага до някъде. Господин Чип сега ще дам думата.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 seems there is a sign that it is working. So, Mr. Изглежда се нормализира системата. И, и така, благодаря ви. Ще говоря на полски. Хубавите неща стават от трети път, затова че сега и аз ще се опитам да почна от а, е, е, трети път. Или три за щастие, както се казва. Те почвам от начало. Изложението на, на госпожа Фарачик отразява доста е, доста ясно и тясно работата, която се върши в Комисията по социални въпроси и а, правната комисия, както и подкомисията, където се, в момента се пишат становищата по двата доклада. И двата доклада разглеждат нещата от различна гледна точка, според нас. Най-важното е да се осигури съгласуваност между правата на човека и корпоративната социална отговорност. Това е един въпрос, който става все по-важен поради ред причини и не на последно място и сегашната криза, която засяга не единствено Европа, ами и целия свят. Това е нещо, което се проявява по различни начини в различни страни, обаче. Това, че големи компании, групи дори а, закриват дъщерните си предприятия в а, други страни и ги изтеглят от там, а, няма как да не се отрази на заетостта. От, други страна, от друга страна се въвеждат економии, намаляване на бюджета за социално осигуряване, например. После борбата за природни блага и международната конкуренции, съревнованието в това отношение. Тази борба не винаги е честна, както проличава от информацията, която стига до нас от медиите. Изложението и цялото проучване, което ние поръчахме, е, е особено важно, защото като Европейски съюз сме задължени най-вече към страните, които са, които са ни съседни. Трябва да следим какво става от тях. Това са и страни, които в известен смисъл са в облагодетелствено положение от гледаща на отношенията си с Европейския съюз. От друга страна пък тези страни а, са обект на по-внимателно наблюдение по а, правата на човека. Това въжи за източното партньорство, съседните страни, страните, които се радват на съседско отношение с нас. Всъщност, а, там виждаме, а, че се създават Създават се институции по а, защита правата на човека и без споменат а, Беларус като пример в това отношение. Госпожа Фарачик ни запозна с опита, който е натрупан в тази област. А, например, сътрудничеството с, ум, с омбудсмана в тези страни, обмена на практики между национални а, институции по правата на човека например Франция и Польша и страните от източното партньорство. На 15 октомври участвах на една среща във Варшава на посланиците от източното партньорство, като всички те обмениха информация с различни страни на а, този въпрос. Правата на детето, на жените. Разгледахме и как тези права се упражняват в конкретните страни, също и проблемите, пред които са изправени страните. После възникна и въпроса за правата на човека при правоохранителните дейности. И така нататък. Госпожо Фарачик, запознахте ни с а, разликите в положението на националните институти по правата на човека в различните страни от Европейския а, съюз, както и нивото на въздействие, на което се радват отделните институти. Но, вижте Грузия, например. Министра на правосъдието подаде оставка в резултат от а, филм за правоохранителните а, действия в пенитенциарните институции. А, чухме изказването на омбудсмана, а, както и на пред, предния омбудсман, който преди това е бил а, министър на правосъдието. Мисля, че това е, е добра практика. Това е един опит, от който може да се получим. Грузия е само един пример. Има и други. Bowiem wytyczne ONZ-u też nie są przecież twardym prawem. Wytyczne... Има, разбира се, и отрицателни примери. Трябва обаче да се съсредоточим върху изличането на положителен опит. И ръководните принципи на ООН трябва да служат за стимул на държавите членки да, да прокарват началата на социалната отговорност. Така че всички е, страни да изпълняват сами по собствена инициатива тези а, е, планове. И не говоря, не говоря единствено за държавите членки на Европейския съюз, а също и отвъд Европейския съюз. Та когато водим диалог с, с нашите партньори по света е, по въпросите на правата на човека, трябва да, да следим и економическия аспект и там да се прилага това, което сме договорили предварително с нашите съседи и партньори. И мисля, че службата за външна дейност, която постоянно поддържа контакти с подкомисията, обменя информация е по този въпрос и подава редовна информация. националните институти могат да служат като а, действително ефективни институции с а, силно въздействие по отношение на укрепването на, на прилагането на ръководните принципи. Те също а, са организации, които могат да ни показват къде са съсредоточени а, проблемите в областите на припокриване на правата на човека и стопанската дейност. Такова едно взаимодействие означава, че институциите не винаги се радват на пълно право самите те да упражняват правата си. Но като цяло, мисля, че изследването, което ни представи тук, що госпожа Фарачик, очертава някои възможни ходове. Също и посочва едни евентуални съюзници, които можем да привлечем. В становището си аз съм споменал също тези потенциални съюзници трите точки, които изтъкнахте в заключението си, пък и из, изцяло ги подкрепям. Благодаря ви, господин Гжип. Е, господин Хауит, виждам. Малко закъсняхте, но само да е, ви кажа, че господин Хауит е основният докладчик по е, корпоративната социална отговорност във връзка с правата на човека и бизнеса. Закъсняваме, не се движим по график, но госпожа Зубърт от Генерална дирекция заетост на Европейската комисия е тук, така че ще я помоля, ако може накратко да ни каже как, ви как виждате вие е, сътрудничеството си с националните институти по правата на човека, но накратко моля. Благодаря, госпожо председател. Аз съм генерална дирекция по заедостта в Европейската комисия. Ние неофициално Поддържаме контакти с националните институции по правата на човека. Получаваме съвети от Европейската група, групата на високо ниво по корпоративната социална отговорност. Организираха такава среща Имаше участие на експерти, които представиха а, националните планове. Ние с удоволствие ще ползваме тяхната експертиза. Комисията излезе със съобщение миналата година по корпоративна социална отговорност и приканихме държавите членки да работят в областта на връзките между бизнеса и правата на човека. С удоволствие бихме възприели и официални препоръки от името на националните институции. Господин Хауит, съжалявам за закъснението. Искам да подкрепя колегата Гжип, който подготвя своето становище. Той е силно ангажиран с спазването на ръководните принципи Ние закъсняхме а, с а, представителя на Генерална дирекция за ето, защото бяхме на друго заседание в друга а, комисия, което показва, че това е въпрос, който е от а, голяма важност за всички нас. Трябва да говорим за а, две неща, що се отнася до националните институции по правата на човека институциите в рамките на Европейския съюз са те имат отговорност за това да работят добре при спазване на човешките права фирмите на територията на Европейския съюз. Ние трябва да сме наясно, че ръководните принципи са насочени към осигуряването на защита. Затова взаимодействието с нашите национални институции по правата на човека е особено важно. По какъв начин националните институции в трети държави могат да бъдат помогнати? Ние можем да им чрез проекти по инструмента за правата на човека но можем да бъдем и по-систематични. Говори се обаче за липсата на системността в тази сфера на политиката. Затова трябва да видим по какъв начин можем да включим тези национални институции в диалозите по правата на човека, които водим с различни държави от различни части на света, Имаме делегации на Европейската комисия в различни части на света. Необходимо е да се възприемат добрите практики и да бъдат разпространявани в други страни. Имаме това проучване, имаме също Единбургската декларация, принципите от Виена, така че нещата малко са объркани за хората. Единбургското проучване беше възложено от Европейската комисия и се отнася до това как се спазват правата на човека, каква е връзката между тях и бизнеса. Оставаме с впечатлението, че непрекъснато се изготвят различни проучвания без особена връзка между тези, които работят по тях. Все пак ние имаме за цел да стигнем до определени заключения, а да не се разделят въпросите и националните институции по правата на човека да не бъдат разглеждани отделно от останалите аспекти. Госпожа Ферачин Аз мога да се присъединя към голяма част от казаното от господин Жип и от господин Хауит. Високо цени работата, свършена от Европейската комисия, що се отнася до контактите, взаимоотношенията с националните институции по правата на човека. Господин Гжип говори за доверието, що се отнася до националните институции по правата на човека, как те могат да изграждат доверие в обществото. Това е много важен аспект, защото в много общества, като в Армения, например, където има разединение а, между тези, които работят по правата на, на човека. За това националните институции трябва да обединят различните участници, да улеснят а, а, диалога, за да може да се постигне напредък в областта на спазването на правата на човека. Те трябва да играят ролята на, на двигател, на обединител. Аз не се позовах на Единбургското проучване, но има конкретна връзка, особено в раздела, който се отнася до Грузия, където има либерална економика където се привличат максимално чуждестранни инвестиции. Европейския съюз трябва да направи така, че европейските фирми, които инвестират в тази и други държави, да спазват правата на човека при осъществяване на своята дейност. Не само в страните от Европейския съюз, но и в страните, в които инвестират. Така че има позоваване на този проблем. Присъединявам се. Всъщност искам да подчертая, че моето а, проучване се отнася по-скоро за националните институции по правата на човека извън Европейския съюз, но съм съгласна, че трябва да разглеждаме въпроса за това как националните институции вътре в Европейския съюз работят с, с бизнеса. Има редица много добри примери Датски институт по правата на човека. Той е водещ в тази област, извършва отлична работа и много от останалите национални институции могат да почерпат от неговия опит. Има много национални институции, които са готови както да възприемат съвети, така и да предоставят такива. Бизнеса понякога се бои от а, ангажиране с националните институции по правата на човека. Но ако се сътрудничат по-добре, е, те се боят, че може да изтече доста вътрешна информация не толкова в Европейския съюз, но, например, в Кения бизнеса се боеше от подобно изтичане на информация поред съществуващите напрежения. Разбира се, трябва да се извърши още много работа, за да се изгради доверие между различните а, заинтересовани страни. Не става дума само за националните институции по правата на човека, но и за правителствата и други институции. Председателката, благодаря ви, благодаря ви, че представихте това изследване. Ще бъде чудесно, ако може да се осигури превод на ръководните принципи. Закъсняваме малко с графика, с близо половин час преминаваме към следващата тема за положението на правата на човека в Демократична република Конго. Това е в подготовка на посещението на делегация от Друа, която беше предвидена за октомври, но сега ни беше казано от различни източници, че поради ситуацията със сигурността там, тъй като имахме намерение да посетим източната част на Конго, трябва да отложим това посещение. Положението с правата на човека е изключително сериозно там, особено в източната част на страната. В новините можем да прочетем, че М23, бунтовническата група, е, извършвана бези и срещу е, Гома. Тя не се спира пред нищо, извършва е, убийства, изнасилвания, насилствено набиране на войници и прочие. Целта на нашето посещение ще, ще да бъде да видим от първа ръка какво е положението за спазването на правата на човека там. Трябва да видим а, сега по какъв начин можем да изразим а, а, своето безпокойство в парламента. Може би като ключен въпроса в въпросите, които се разглеждат по успешната процедура. Ние сме поканали госпожа Жастин Бихамба. Всъщност тя беше тук преди няколко месеца в Брюксел. Тя е правозащитник и живя в Брюксел известно време с стипендия по инструмента за правата на човека. Сега тя се върна в страната си, но тя ни пише, че положението в Северно Киво съвсем не се е подобрило и всяка нощ има поне по две убийства. Имаме трима гости. Господин Винстен Форест, който оглавява службата на Европейския съюз за защитниците, така наречените Frontline Defenders, който ще ни представи тяхната гледна точка. Frontline също изготвиха документ за положението в Демократична република Конго. Вие разполагате с този текст. госпожа Донатела Ростано, тя е изпълнителен секретар на Европейската мрежа за Централна Африка. Тя ще говори за нарушенията на правата на човека в резултат от подправения избирателен процес миналата година. Искам да дам думата първо на господин Винсент Форест. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Благодаря за възможността да ви представя положението с правата на човека в ДРК. Имаме един документ, който не е, Разпред... не е раздаден, но ще се огранича в 5 минути. Говоря на френски, защото след няколко дни се открива срещата на ВЕ и време е сега още един път да напомним нашата загриженост по отношение на положението на борбата за борците за човешки права в Конго. Те са все по-застрашени в Демократична република Конго, но и в други страни от района. Най-напред искам да говоря за физическото насилие срещу защитниците на правата на човека. Очевидно тези а, а, атаки са най-често в а, източната част на а, Демократична република Конго. А, те работят в редица страни, в части, които се контролират от бунтовниците, за което е необходимо доста голяма смелост. Положението на защитите на правата на човека е много тежко. Е, има все повече изнасилвания, особено в селските райони, е, близо до Фидзи в Южно Киво. И защо е, тези атаки са насочени към защитниците на правата на човека, защото те са свидетели, които, чието, чието свидетелства са нежелани. В, в, в, една представителка на а, организацията а, за борба срещу безнаказаността беше а, нападната близо до Гома и тези атаки продължават. И авторите на тези нападения продължават да остават безнаказани. Вече от 7 години Паскал Кабунгалу беше убита и а, делото все още е блокирано и по него не се прави нищо. През Серж Менши, журналист от Радио Капи, беше убит през 2007. По-наскоро Флорибер Шебая и, и колегата Базала бяха убити на тези юни 2010 година в източната част на... И това не е в източната част на е Конго, а в Киншаса. Е, делото мина на първа инстанция, е, в момента е, е се обжалва, но на него не бе разгледано пред Малгамето участие на генерал Джон Нимби. На срещата на върха на франкофоните в края на месеца ще повдигнем този въпрос. Това двойно убийство разтърси общността на защитниците на правата на човека. То показва, че никой не е в безопасност. Особено застрашени са борците за правата на човека в източната част на страната. Освен физическите нападения, нашите активисти получават много заплахи. Ламинис Манай и други тези заплахи, когато ги получават, те трябва или да прекратят дейността си, или да минат в нелегалност, без всякакъв контакт с близките си, с семейството си, в други райони на страната, или пък да емигрират. През нощта също се нападат домовете на активистите, борците за човешки права. И Силите на сигурността много рядко се намесват, за да предотвратят тези нападения. Националната служба, полицейска служба и служба за разузнаване, фактически нейни членове са едни от най-честите нападатели. Прекъсват се телефоните на защитите на човешките права. Много важен инструмент, без който те не могат да работят. Целта е те да бъдат сплашени, да не извършат своята работа в защита на човешките права. Жертва на нападения са и някои журналисти, които пишат по деликатните въпроси, свързани с опазване на правата на човека. Освен заплахите, освен физическите нападения, освен нощите атак, нападения срещу домовете им, има и нещо друго, което, на което сме свидетели в, Демократична република Конго. Наблюдение, непрекъснато наблюдение и следене, подслушване на телефонните им разговори, заплахи по телефона, произволни арести от службите за сигурност, фалшиви обвинения срещу активистите, че те били съучастници на някои въоръжени групировки, а също така и тормоз на а, техните близки, членовете на семейството им. А, наред с това има и а, фактори, а, които са свързани а, с а, работата на защитите на човешките права. Липсата на доверие между защитите на правата на човека и властите, които би трябвало да им осигурят защита. Очевидно, едно подобно доверие не може да съществува, когато властите фактически седят зад някои от тези атаки, от тези нападения. Съществува също така трудността да се за достъп до онези, които би трябвало да ги защитат или да опазват правовия ред. И именно за това моята организация Frontline Defenders събира информация за сигурността, не само личната сигурност, но и цифровата сигурност на онези, които се занимават с защитата на правата на човека. С това ще приключа моята кратка 5-минутна кратко предминутно съобщение, което направи преглед за положението с правата на човека в Демократична република Конго. Благодаря, господин Форест. Обезпокоително е, че е, нападенията е, срещу защитите на човек, правата на човека на, е, се случват навсякъде в страната. А сега представител на мрежата за тази част на Африка ще ни представи положението с а, човешките права там, за да има равновесие. Аз ще говоря между езиците и ще говоря на английски. Аз ще ви представя избирателния процес. Но изборния процес и сигурността са много тясно свързани. Затова ще споделя с вас някои от нашите главни опасения и някои от главните проблеми. Първото, което искам да спомена е, че когато говорим за сигурността и за човешките права в Демократична република Конго, е, трябва да знаем, не забравяме, че става дума за една страна, е, която е обект на 69 резолюции на съвета за сигурност на ООН. Знаех, че са много тези резолюции, но не съзнавах, че са 69. 69 резолюции за Демократична република Конго е приел съвета за сигурност и продължаваме да говорим за положението там и за сигурността. Много важно е а, да не а, забравяме какво е положението с а, изборите там, как се провеждат там тези избори. Международното, вниманието на международната общност най-често е насочено към източната част на страната за кризата между Руанда и ДРК, но има и други въпроси, които са не по-малко съществени. Факта, че изборите бяха преведени през ноември 2011 година е, че на тези избори е, ние искахме да бъдат е, знак, че ДРК вече е, обръща друга страница и най-накрая стъпва на пътя към демокрацията, че ще провеждат едни избори, в които ще могат да участват гражданите на страната, оказа се, че това не е така. За жалост, както сигурно сте запознати, чели сте съобщенията на наблюдателите на ООН по време на тези избори, не само тези наблюдатели и други порицаха всички нередности, с които се характеризираха тези избори. Тези избори фактически отразяват кризата и нелегитимността на институциите в тази страна и те подкопаха сериозно доверието на гражданите на ДРК в техните институции. Не бих искала да ви обърна внимание на следното. От е, изборите на сам и като се има предвид предстоящата среща на върха на франкофоните, е, станахме свидетели на няколко е, акта на политическа нетърпимост и между жертвите на това са политическите противници на правителството, представители на организациите на гражданското общество, журналисти, общо представители на гражданското общество. Няма да изброявам случаите, за които става дума, нямаме време за това, но нашите партньори, които са там на място, съобщават за сериозни случаи отвличания, заплахи срещу журналисти и политически противници на властта, само поради това, че те критикуват правителството на ДРК. Какво е необходимо сега? Какво, за какво трябва да настояваме и към какво да насочим вниманието си? Надявам се, че мисията, която сега се отменя, ще бъде предприята в бъдеще. Избирателната комисия в Демократична република Конго не се радваше на доверието на населението още от първия ден на своята работа. И то поради начина по който бяха организирани изборите. Начина а, а, да бъде преодоляно, а, да бъде преодоляна тази слабост и затова настояват и организациите на гражданското общество е да се преразгледа и реформира дейността на тази избирателна комисия по три причини. Първо, трябва да се укрепи нейната независимост, безпристрастност и доверието в нея, защото това са три качества, които по време на изборите тази избирателна комисия загуби напълно. Необходимо е да се проведат избори, които са проверими, честни и в тях да се осигури ролята на организациите на гражданското общество. Нещо друго, което е не по-малко важно и трябва да се спомене. Проблемите в ДРК не са свързани само с кризата в източната част на страната. Искам да ви обърна внимание на следното, към следното. Кризата в източната част на Демократична република Конго и е, вниманието, на което трябва да отделим на нарушенията на правата на човека, зависи от това, е, че не само в източната част, в цялата, в цялата територия на страната има груби нарушения на човешките права. Споменава се е, бунтовническата група М23, но, но не само тя е въоръжената групировка, която напада гражданите на Конго. Има и други е, групи. Е, но това върши конгуанската армия, която е, също създава проблеми и напада е, гражданите на страната. За да приключа, ще кажа следното. Необходима е реформа на силите за сигурност и въпреки вниманието, което им се отделя, не може да кажем, че не им се отделя внимание, но въпреки това, все още не, е, не виждаме резултати от реформата на силите за сигурност. А, няма резултатите, които не са на лице резултатите, които очаква населението на Конго. Има генерали в конгуанската армия, е, за които има е, заповеди за арест от Международният наказателен съд и те продължават обаче да вземат постовете си в конгуанската армия, е, което показва общата безнаказаност на извършилите престъпления в Конго. И в самата конгуанска армия е необходимо по-голямо уважение към правата на човека и тяхното зачитане от страна на тази армия. Много важно е представители на Европейския парламент да отидат на място и да се запознаят от първа ръка с тези факти. Затова подчертавам колко важна би била една, едно ваше посещение там. Жалко е, че сте отложили замисленото положение. Наистина сигурността не е такава, каквато ни се иска в ДРК, но вие трябва да видите на място за какво става дума, за да съставите, си съставите собствено мнение. Много важно е Европейският съюз да изрази по много по-категоричен начин мнението си за това, което става в Конго. Това ще бъде несъмнено направено на срещата на върха на франкофоните, но и Европейския съюз трябва да изиграе своята роля. В заключение искам да кажа, че се радвам, че споменахте името на Жустин Масипка. Тя е наш партньор, наш другар. Ние следим а, нейния случай ежедневно. Непрекъснато сме в контакт с нея, за да се уверим, а, че е а, жива и здрава и тя е един от тези, с които трябва да се разговаря. Благодаря. Ще кажа две неща. Мисля, че трябва да си помислим за предстоящата среща на върха на франкофонията. И да видим какво можем да направим във връзка с тази среща. Конго is not that we decided not to go. Ние а, отменихме посещението не по собствено желание. Получихме препоръка да го отложим, защото е твърде опасно. Ще изчакаме да ни позволят да отидем, защото сериозно приемаме всички съвети, които ни казват, че в момента не е добре да се ходи там. Затова разчитаме сериозно на мненията на нашите експерти. В разширеното бюро се изрази желание да се концентрираме върху така наречените конфликтни минерали или пораждащи конфликт минерали. А, и друг път сме имали а, такива теми, които обвързват при, полезните изкопаеми с правата на човека. Затова сме поканили следващия оратор от център в Антверпен, който се занимава именно с експлоатацията на природните блага. Благодаря ви за поканата. Както вече казахте, аз и колегата да работим в Международната служба за мира. Това е независима институция, която се занимава с полезни изкупаеми, които причиняват конфликти в Африка на юг от Сахара. В момента ще ви запозная именно с нашите последни данни. Източно Конго и е, минната е, промишленост почти изчезна през 90-те години и е, експлоатацията на природни блага се превърна в е, чисто непромишлено занимание. Играе важна роля в финансирането на въоръжени е, групировки. Централните правителства не разполагат с е, контрол в източната част от е, страната, в това число и непромишленото минно дело. Факта, че минното дело в момента представлява затруднения за Киншаса да се здобие с контрол на сектора неформалното е естество на сектора не на всяка цена означава, че е, единствено криминални действия имаме на лице. Всъщност, минното дело е и поминък за сериозна част от населението. Приблизително половин милион миньори има Нещо повече, миното дело е и важен а, източник на ликвидност в различни общности. Всичките а, участници обаче не, не са стимулирани да влязат официално в този сектор, което е един от проблемите. И така, а, за така наречените конфликтни болезни изкопаеми трябваше да говорим. Те се определят като един проблем, който се определя като а, добив на а, полезни изкопаеми от области, където има сериозни нарушения на правата на човека. Източно Конго е един такъв район. Има въоръжени групировки, които правят всичко възможно да извлекат ползи от природните ресурси. Опитват се да добият контрол върху мините. Често пъти има сериозна принуда някои е, въоръжени групировки е, не разполагат с голям контрол, а се опитват всъщност да се здобият с дял от минералните богатства на страната. Други начини, по които се източват е, приходи от прихода, включват и избягване на данъчно облагване и контрабанда. Сега няколко въпроса, които са важни, за да се вникне в проблема. Първо, значението на а, златото като основа за конфликта в региона. В миналото минерал, полезни изкопаеми като волфрам и друг, и а, други минерали, се оказаха, че имат сериозен потенциал за а, разпалване на конфликта. Непромишления добив на злато е почти изцяло неофициален. Избягва се почти изцяло от държавния контрол. Следващия важен въпрос държавната сигурност и милитаризацията в източната част на амините. Бунтовниците не са единствените въоръжени групировки, които всъщност заграбват природните блага. Националната полиция и армия също е известно, че е, е, се е, самообогатяват от националните блага. Често пъти тия действия минават и отвъд силно конфликтните дейности. Конфликтните области, извинете. Това показва, че е много важно да се подходи към реформа в сектора на сигурността. Трябва да се даде и нужното внимание на ефективността на реформата в сектора на сигурността. Трето и накратко, искам да посоча факта, че експлоатацията на природните блага е, е важна стратегия и за осигуряване на поминък. Това не бива да се изпуска от поглед. Много хора зависят, живота им зависи от оползотворяването на природните блага От 2008 година насам законодателните органи, правителствата, организации на промишленост, промишлеността и други се опитват да разрешат а, а, проблема с конфликтните полезни изкопаеми и да официализират добива и минното дело. Различни подходи е има, например сертифициране, осигуряване на проследимост и економически предварителни обосновки. Е, мога часове наред да говоря за тия отделни инициативи, само че нямаме време, така че ако имате въпроси, с удоволствие ще е, отговоря на тях. Благодаря ви за вниманието. Um, to... Благодаря ви. Още е, двама представители имаме на службата за външна дейност, господин Кюндереке, който се занимава с... който е директор на звеното. И накратко ще го моля да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. В Страсбург през юни се води дебат, когато Катрин Аштън обмени мнения и то доста подробно по въпроса за Конго и правата на човека в политически план. Всичко това, което казаха ораторите преди мен, мисля, че е нещо, с което можем да се съгласим като анализ. Това, което прави Европейския съюз и как взаимодействаме с конското правителство по тези въпроси. Съгласен съм. Мисля, че е важно след изборите, които и според нас не са задоволителни, трябваше, трябва да се проведе, трябваше да се проведе дебат на ниво държави членки за продължаването на дебата с конското правителството на Конго заключихме, че е, са необходими договорни отношения. Готови сме да продължим, но а, трябва, трябва да видим а, конкретно поети отговорности от страна на правителството на Конго. Мисля, че това е много важно за изборите. Както казах, това не бяха задоволителни избори, но правителството, което бе избрано при тези избори, е, Някак си се оказа по, положително, по-приемливо, отколкото очаквахме. Сега обаче трябва да видим някакви конкретни резултати от това наше взаимодействие. Проблема, както казаха някои оратори, е, че в източната част е, е, се влушава положението. И взаимодействието с Киншаса изобщо изпълнението на препоръките на Европейския съюз след мисията по наблюдението на изборите са от основно значение за диалога ни с правителството и разбира се по-нататъчното следене на нарушенията на правата на човека и много редовно се позоваваме на тези препоръки при комуникацията си с органите. Що се отнася до правозащитниците, за които стана дума в изказването на първият оратор, има множество, освен господин Шебе. Освен това, този случай на господин Шебе, както и други случаи, по тях ние сме искали винаги да се хвърли пълна светлина върху тези сериозни нарушения това е част от е, ежедневния диалог, който водим в е, съвета по правата на човека в Женева. Непрекъснато се е, включва въпроса за спазване на правата на човека в Демократична република Конго. Ние подкрепяме сътрудничеството с правителството в Киншаса и съвета по правата на човека. Има проекто закон, който се разглежда в Киншаса. Приемане на закон за статута на на римския статут. Що се отнася до ситуацията в източно Конго, много нашите действия, тези на върховния представител, са свързани именно с положението в източната част на страната, как може да се ослаби напрежението, нашия представител провежда среща и на високо ниво. Участвахме също на събитието за Източно Конго, организирано в Нью Йорк. Нашето послание е ясно. Не може да бъде оказвана външна помощ на бунтовниците. Но това е само част от историята. Има доста аспекти, свързани с управлението, които трябва да бъдат разрешени в Киншаса. Европейският съюз действа активно по въпросите на реформата на полицейските сили. Uh, полицаи, обучени от Европейския съюз, участваха в гарантирането на сигурността по време на изборите и те се справиха много по-добре от останалите. Ние също не само чрез изявление, но и чрез контактите ни с Киншаса настояваме да се извърши нужната реформа в, в армията. И накрая няколко думи за природните изкопаеми. Това е също важен въпрос в дневния ни ред. В смисъл, че като Европейския съюз сме председатели на органа, който се занимава с полезните изкопаеми в региона на големите езера. Ние оказваме както финансова, така и политическа подкрепа на региона. На по-високо политическо ниво се осъществява дейност по реализирането на европейски инициативи, свързани с експлуатирането на природните ресурси. Няма да копираме а, закона Дот Франк. ние имаме своя инициатива, а, свързана с корпоративната социална отговорност. Възможно е да се направи и повече и различните заинтересовани страни от Европа да си сътрудничат в по-голяма степен по този въпрос службата за външна дейност, заедно с останалите служби на Европейската комисия, ще посветят голяма част от а, своите усилия за а, това. Благодаря ви за тези презентации и за представените различни гледни точки. А, давам думата на господин Гжип за въпрос. Благодаря, госпожо председател. Беше очертана една много драматична картина за една страна, която е втората по големина държава в Африка, с огромно население – и тя разполага с огромен потенциал да се превърне в водеща в Африка. Но същевременно ние чуваме за всички тези проблеми, които сякаш са характерни за региона. Добре си спомням, режима на а, Мабуто. Говореше се за тази страна като оазис на стабилността, въпреки че има доста слабости. Всички доклади по Конго подчертават че насилието продължава, проблемите с а, вътрешно разселените а, лица, както и с а, беженците, Имахме доклад, който беше посветен на децата войници. Искам да разбера докъде са стигнали нещата в това отношение в Демократична република Кондо, Конго. В рамките на подкомисията многократно сме говорили и, и за а, насилието срещу жените. Статистическите данни са катастрофални. Променило ли се е нещо в тази област? Има ли някакво подобрение на положението? През последните години някои от общностите, например пигмеите, бяха маргинализирани. На тях не се гледа дори като на хора. Третирането им е нечовешко. Това е страна, която разполага с огромен потенциал. процента от ресурсите на Култан идват именно от тази страна. Те се използват в мобилните телефони. Всеки разполага с такъв мобилен телефон. Култана идва от Демократична република Конго между наш, тази страна има, между нас и тази страна има е, и други контакти, е, които се отнасят именно до полезните изкопаними, като диамантите. Беше споменато и златото. Това е един от е, ресурсите, кои, което е извън контрола на държавата. Държавата не контролира извличането на това национално богатство и правителството няма никакъв контрол. След получаването на независимостта си, Конго се развива по този начин? Какви са перспективите за неговото развитие в бъдеще? Какви са прогнозите, информацията, която ни предоставихте? са изключително разочароващи, драматични. Според вас, какви са перспективите за срещата на върха на франкофонията? Дали ситуацията в Демократична република Конго е част от дневния ред на тази среща на върха, защото франкофонията може да влияе върху тази страна в определен смисъл. Има исторически контакти, исторически връзки. Моля ви да отговорите в рамките на по една минута. Благодаря за поставените въпроси. Те не бяха лесни. Какви са прогнозите ми за бъдещето? в отношение на изкопаемите от конфликтните зони. Решенията никога не са лесни. Необходимо е време ако на международно ниво с регионални инициативи може да се постигне решение, е, изключително важно е да се търси едно холистично решение. Проблема с полезните изкопаеми и конфликта в източната част на Демократична република Конго. са минерали от конфликтни зони, ако искаме да се справим с проблема, ако не искаме приходите да попаднат в е, ръцете на въоръжени групировки, ние се нуждаем от един е, цялостен подход, който да обхваща и сектора на сигурността, борбата срещу корупцията. Защото ако работим само за тези изкопаеми в зоните на конфликт, няма да бъде решен целият проблем, защото а, и а, проблеми в други сектори, като а, риболова, налагането на а, данъци върху съскостопанската продукция и прочие. Кратък отговор за положението на жените. Аз не се спрях на въпроса в моето изказване. Читам, че има групи, има организации на жените. Ние ги подкрепяме относно бъдещето на Демократична република Конго. В голяма степен това е свързано с развитието на гражданското общество. Следим работата, която се извършва от различни организации. Ние подкрепяме организациите на гражданското общество и това е изключително важно за хармоничното развитие на Конго. Сегашната ситуация показва, че националните власти нямат контрол върху това, което се случва. Имаше Ареста през месец юни на един природо... един защитник на правата на човека. Той трябваше да бъде освободен по нареждане на правителство, но това не се случи. Така че има проблеми не само в източната, но и в западната част на страната. Съществуват национални мрежи на правозащитниците. Те работят не само за спазване правата на човека, но и за социална промяна. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за важният въпрос. Въпрос за един милион, както се казва. Питате за децата войници и какво става с въоръжената групировка М23. Като се има предвид, че стотици деца вече са рекрутирани при, в тази въоръжена групировка. Питате за насилието срещу жените. За жалост, и тук не можем да дадем много точен отговор защото, примерно, болничните лекари казват, че има стотици нови случаи, но има много случаи на жени, които са изнасилени, но не са отишли в болница за лечение. А, защото става дума много повече за изтезания, отколкото за, нас... отколкото за изнасилване в тези случаи. Ясно е, Ясно е, че избирателната комисия трябва да бъде съставена от хора, на които населението вярва, за да може да се завърши избирателния процес с местни избори, които все още не са проведени и няма са сега никакви признаци, че това ще се направи в скоро време. Необходимо е по-добре да се организира целият изборен процес. Колкото до реформата на силите за сигурност и на цялата му организация, съгласна съм с това, което се каза, липсва координация. Има положителни примери, но единичните примери, за жалост, не могат да свидетелстват за цялостна успешна реформа на сектора сигурност. Затова координацията е особено важна. Не можем да дадем положителен отговор, не можем да бъдем а, оптимисти, но на всяка цена не трябва да забравяме а, Конго. Много още работа предстои там. Благодаря. Благодаря и на а, трите. И а, искаме да ви уверим, че няма да забравяме а, Демократична република Конго. Много от нещата не са приятни за слушане, но не трябва в никакъв случай да отвръщаме очи от Конго. Съжаляваме, че не можем да отговорим на крещящите нужди. Когато планирахме посещение там, посланникът не намери време да се срещне с мен, но ще продължим работата си в защита на човешките права в тази страна. Сега скачаме на последната точка от нашия дневен ред. А тя е а, а, смъртното наказание, защото утре е световен ден срещу смъртното наказание. И знаете, че Европейския съюз и Европейския парламент и всички европейски институции имат много ясно становище по въпроса за необходимостта да бъде премахната смъртното наказание. Председателят на парламента, господин Шулс, неодавна писа на губернатора, губернаторът на Тексас за, относно смъртната присъда на господин Рек Пери, която, която трябва да бъде заменена с, с доживотен затвор. На 27 септември и че съжаляваме, че Япония сложи край на мораториума върху смъртното наказание. Там не бяха екзекутирани, осъдени повече от година и половина. Може да се каже, че борбата срещу смъртното наказание е успешна. Повече от всякога са страните а, сега, които а, са премахнали смъртно наказание или са наложили мораториум върху изпълнението на смъртни наказания. Ние, нашата комисия, възложихме проучване, особено по отношение на смъртното наказание в Азия, защото ни се струва, че там напредъкът не е, не е достатъчен. И много доволни сме, че а, професор Роджер Худ а, почетен професор на Оксфордския университет. И аз разбирам, господин професор, че вие бързате, защото трябва да хванете влака си. И затова ние ще ви дадем думата. Първо ще ви слушаме вас, след това ще дадем думата за въпроси. аз влакът ми е в 8 без 10, така че мога да остана тук до 7 часа. Uh, uh, uh, Тоест, ще продължим нашата... Се продължа с представянето на нашите гости. Тук е Мария Донатели, ръководител на проекта на Световната коалиция срещу смъртното наказание когато ще ни представи световните тенденции. Имаме госпожа Майя Фоа, която е, е ръководител на, на проекта Спрете смъртноносните инжекции. Тя ще ни каже а, за техните, за това, което те са постигнали. А, и също по въпроса за деликатният въпрос за това, че европейски лекарствени препарати се използват за изпълняване на смъртни наказания в САЩ. имаме тук и колеги, които представляват службата за външно действие на Европейския съюз. Професор Худ, моля запознайте ни с резултатите от вашето проучване. Благодаря, госпожо председател почитаеми членове на комисията. А може би, ако не сте успели да прочетете пълния доклад, ще се опитам да го обобща. Редица въпроси проистичат от свършената работа. В една неодавнашна книга за смъртно наказание в, в Азия, двама американски а, учени, а, казват, че това е така, новата граница, която трябва да а, завоюваме. Сравнението на броя на страните, а, а, които са премахнали смъртно наказание, виждаме, че от 24-те страни в Азия само 5 до сега са премахнали, забранили смъртното наказание. 6 все още имат смъртно наказание, но не са екзекутирали никой за най-малко 10 години и смятаме, че те са за премахването на смъртно наказание. На 13 страни, това са 54% са а, екзекутирали а, осъдени и нямат мораториум. Това е много повече, отколкото в останалите части на света, където 54% са забранили смъртно наказание с закон, а друг голям процент а, а, имат мораториуми и на практика са премахнали смъртно наказание и само 23% от всички страни в света продължават да изпълняват смъртни наказания. И това, че смъртно наказание нарушава правото на живот, начало с Европа има промяна към премахване на смъртното наказание. И това също влияе върху страните в Азия. Например, Китай обяви а, е, намерението си през 2007 година да забрани смъртното наказание и, от най е, е, ръководителите, професор Зал Бинжи от нормалният от университета в Пекин, каза преди две години следното, цитирам, Бързото премахване на смъртно наказание в целия свят е удивително и то ни изпраща ясно ясен сигнал, че премахването на смъртното наказание е неизбежна световна тенденция, а, която а, а, това е международно задължение за цивилизованите страни. Когато за първи път отидох в Китай през 2000-та година, не очаквах един учен, виден учен да направи подобно изявление. Освен пете страни, които са премахнали с закон Бруней, Бърма, Малдивите и няколко други, на практика също не изпълняват смъртни наказания. Обикновено се групират заедно онези, които са премахнали смъртно наказание с закон и онези, които не са го сторили, но вече за 10 или повече години не са изпълнявали смъртни наказания. Но подобно групиране на страните е доста опасно, защото всички тези страни може би с изключение на Малдивските острови, продължават да съдят на смърт. два дори не са подписали Международният пакт за гражданските и политическите свободи. Никой от тях не е подписал вторият факултативен протокол. Общото събрание на, на ООН само две от шесте страни подкрепиха резолюцията за световен мораториум върху смъртно наказание, а две страни дори гласуваха срещу него. И като се има предвид, че винаги е възможно тези страни да, да е, започнат наново да изпълняват смъртни наказания, както Гамбия го стори след 27 годишна пауза, не трябва да пренебрегваме възможността, нуждата да убедим тези страни, че трябва премахването на смъртното наказание да се бъде направено с закон да бъдат заменени всички смъртни присъди, да, бъде, да бъдат ратифицирани пактът и вторият факултативен протокол. И а, когато има а, политически натиск, както например в Шри-Ланка в момента съществува, 13 от тези страни са екзекутирали поне един човек през последните години. Но има обнадеждаващо е, че само 7 от тях са екзекутирали през 2011 година. Това са 7 страни, които са го направили. Китай, Бангладжеш, Северна Корея, Виетнам са четирте, плюс Афганистан, Сингапур и Тайван. До сега тази година само Китай, Северна Корея и Япония, доколкото знам, са изпълнили смъртни наказания. В резултат на, това се увеличи броя на осъдените на смърт, които очакват изпълнението на наказанията си. Това е проблем. Не е достатъчно да има мораториум върху изпълняване на смъртни наказания, ако продължават да бъдат съдищата да съдят на смърт. Всички тези присъди трябва бързо да бъдат заменени с затвор. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи инициативите на местните правници, на международните, на, на местните е, неправителствени организации, като помага с опит, с знания, за да помогне, помогне не само на европейците, които са осъдени на смъртта, но на всички граждани на тези страни, които имат смъртни наказания, смъртни присъди. В таблица 1 на доклада а, са дадени данни какви, за какви престъпления се съди на смърт. Не само в Китай, но и в, на, за, там присъди се дават за економически престъпления. В 16 страни, 16 от 90 страни, които запазват в законодателството смъртната присъда, се дават смъртни присъди за, а, във връзка с наркотици с трафик на наркотици. И в, трябва да кажа, че отрадно е, че Сингапур обяви, че ще премахне а, смъртното наказание а, за а, трафик на наркотици, особено когато става дума само за преносители. И ето това са резултатите от натиска на сингапурската, срещу сингапурското правителство. Малайзия е същия път. Да се а, а, а, пристъпи за, пълното, за пълната забрана на смъртно наказание когато се запази то в тези страни, които са го запазили само за умишлени убийства по решение на съда. Китайското правителство започна програма за намаляване на броя на престъпленията, които се наказват със смърт, за осигуряване на справедлив процес, за да се намали броя на екзекуциите и премахване на смъртно наказание, когато моментът е дошъл. Те обаче не, не публикуват абсолютно никаква статистика за изпълнените смъртни наказания, което много пречи да се оцени какъв е резултатът от тези реформи. А, какви и за какви престъпления са били смъртни наказания са били изпълнени. Индия, втората страна по население в света, там смъртни наказания се налагат много рядко, 0,5% от осъдените на за убийство. От 2004 година са преустановено изпълнението на смъртните наказания. Онези, които се биват съдени на смърт, са терористи или като примерно в Момбайската, Момбайската атентат или пък убийства по политически причини. Възможно е, може би, да се убеди индийското правителство да премахне смъртното наказание за убийство, макар и то да остане за престъпление срещу сигурността на държавата. Е, Индонезия се колебае какво да направи с смъртното наказание. Същото се отнася и за Малайзия. Там има много малък брой изпълнени смъртни наказания от 2002 година насам. Въпреки, че се предвижда за някои от тези наказания смъртно наказание. Положението в Япония е различно. Надяваме се, че е, след е, избирането на Демократичната партия през 2009 година, е, надеждите, че ще бъде премахнато смъртно наказание, не се осъществиха. Въпреки това, един много по-открит дебат необходимостта от забрана на смъртното наказание в Япония е насърчителен. В него очакват, участват неправителствени организации. Бившият министр на правосъдието заяви, че продължаването на изпълняването на смъртни наказания вреди на имиджа на Япония в света. А сега а, да мина нататък. Стигнах до заключението, че колкото и да е важен политическия диалог с страните, които все още запазват смъртно наказание, много често се казва, че Европейския съюз се намесва в, вътрешните работи на страните. В 11 е, от 19-те страни в Азия, които запазват е, е, смъртното наказание, подписаха вербална нота, с която протестират срещу тази намеса. Каквато и да е системата на наказателното право, трябва да има ограничения на правата на държавата срещу онези, които са осъдени за престъпления, независимо колко сериозни. Всички страни, които са подписали конвенцията и които запазват смъртното наказание, са морално задължени от целите на това споразумение разписани в член 6, 6 където се казва, че няма основание за забавяне на премахването на смъртното наказание. На Намесата на Европейската служба за външна дейност във връзка, например, с дейността в Малайзия, в Малайзия, могат да имат положителни резултати, както и подкрепата за а, мрежата за борба с смъртното наказание в Азия. Стигам на заключението, че проектите, които се финансират от Европейския съюз в Филипините и в Китай за подкрепа на аболиционистските кампании за премахване на смъртно наказание, както и връзките на европейски юристи и учени помагат на тези страни, допринасят сериозно за промяна на отношението към този въпрос в тези страни подкрепа а, от страна на флаг правната група а, за борба срещу смъртов наказание помогна много за неговото премахване в Филипините. Аз наблюдавам голяма промяна в, мненията и отношението по този въпрос в Китай. Първият въпрос, който, обикновено, който обикновено не се говори. Провеждането на допитване до между... общественото мнение, до, е, показва, че от китайското общество съвсем не подкрепя смъртното наказание и не се е настроено враждебно към неговото премахване. Липсата на статистическа информация за броя на изпълнените смъртни наказания в Китай сега се признава, както и за представителите на съдебната система, така и за общата, и така и от обществеността, като неприемливо. Всичко това цели изграждане на доверие между европейските юристи и техните китайски колеги. Нещо, което може да повлияе на политиката на китайската държава. Препоръчвам дългосрочни, добре финансирани проекти в тази област, емпирични изследвания с подкрепата на Европейския парламент в Китай, за да може да се запази набраната инерция. Същото въжи и за други страни в Азия, особено за Индия, където напредъкът е, е много малък, в Малайзия, Тайван и, и Виетнам. Това също може да помогне да се убедят всички азиатски страни да предоставят е, съвременна, надежна информация, за да може да се оцени по прозрачен начин положението и да се води прозрачен дебат за положение, състоянието на нещата в тези страни. С една дума, това, което Европейски съюз прави, помага на зараждащите се движения срещу смъртното наказание в тези страни. Благодаря. Благодаря ви, професор Худ. Не, не съм се запознала с цялото проучване, но ще го прочета. Бих могла също и да дойда с делегацията на посещението в Китай, защото е много интересно това, което току-що е, изредихте. Не присъстват в момента много депутати, защото сигурно са и на други е, комисии, но ще трябва да изпратим вашето резюме и на другите комисии и на делегациите, делегацията а, за връзки с Китай. Всички а, депутати почти са за забраната на смъртното наказание. Има, разбира се, и хора, които са против и с тях предстои да обсъждаме допълнително въпроса. Госпожа Донатели от Световната коалиция срещу смъртното наказание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на делегатите и на секретарията за поканата да говоря днес пред вас. Тази година денят срещу смъртното наказание е посветен на отбелязания напредък пред последните 10 години, от когато отбелязваме деня. Тенденцията и е, това, на което настояваме, е да се стигне до пълна забрана на смъртното наказание в някои страни, поне да се ограничи до определени категории правонарушени престъпления. Като цяло тенденцията показва, че световното прилагане на смъртното е, наказание намалява, но е, това, което стана през последните 10 години, определено а, е намаляване на страните, които прилагат смъртно а, наказание. Над 100 страни са го отменили, от тях 97 за всички престъпления, 36 на практика и 8 за обикновени престъпления. Според Amnesty International през 2011 година много по-малко са страните, които са изпълнили смъртни наказания. Дори в САЩ има напредък, тъй като Орегон а, скоро обяви мораториум на екзекуциите, а също Канектикът и Илинойс са а, премахнали смъртно наказание. Много страни, в това число Албания, Аржентина, Армения, Бутан, Бурунда – Бурунди, Гибон, Киргистан, Латвия, Мексико, Филипините, Руанда, Сенегал, Того, Тур, Турция и други премахнаха смъртното наказание. Някои не са го премахнали законодателно, но са въвели официален мораториум, например Сиера Леоне и Нигерия, също и Таджикистан – или за екзекуциите, или изобщо за смъртното наказание. В много страни обаче все още не е премахнато смъртното наказание, няма мораториум, но се предприемат мерки за ограничаване на обхвата. Казахстан, например, го е премахнало за обикновени престъпления, а пък в Китай за някои а, економически престъпления. През последното десетилетие много от а, страните са премахнали наказанието за някои категории лица, като например лица, които страдат от интелектуални а, е, а, е, увреждания, бременни жени, младежи. УНИЦЕФ продължава да насърчава премахването на а, е, смъртното наказание. През 2007 2008-2010 година Генералната асамблея на ОНЕ прие няколко резолюции по въпроса за премахването на смъртното наказание и ограничаването на а, видовете престъпления, които подлежат на смъртно наказание. И също защитата на правата на лицата, осъдени на смърт да не се въвежда повторно смъртното наказание, след като веднъж е премахнато. Това са важни резолюции. Броя на страните, които са ратифицили рели, е, факултативния е, протокол също нараства. Днес 75 страни са подписали протокола Бени, Монголия, Бразилия, Аржентина, Филипините, Сан Марино и Турци се присъединиха през последните 10 години. Въпреки този напредък, остава още работа, която е, трябва да се свърши. Така че да се осигури ефективност на мерките, които се предприемат. Ограничаването на смъртното наказание нараства през последните 10 е, е, години, но има някои сериозни тревоги, е, че в някои страни не е напълно премахнато наказанието. Някои страни всъщност са се опитали да разширят обхвата на смъртание, така че да се обхване и трафика на наркотици. Над 30 са страници, където, страните, където имат наказание за това престъпление. Други страни са се опитали да включат и хомосексуалността като престъпление, което подлежи на смъртно наказание, като Либерия и Уганда, например. Трета група наказуеми със смърт престъпления са терористични действия. В Сирия, например, е въведена но смъртно наказание за въоръжени терористи през 2007 години. Някои страни, като Афганистан, Тайван, Екваториална Гвинея, Япония и други въведоха повторно смъртното наказание. Страни като Китай и Иран продължават да изпълняват тайно екзекуции. Противно на принципа, че такава информация трябва да бъде обществено достояние. Има много какво да се свърши в глобален план, като се съсредоточим върху средните цели. Насърчаване на национално законодателство за отмяна на смъртното наказание. Трябва да се е, засили ратифицирането на втория факултативен протокол. Подкрепа на международните стандарти за е, премахване на смъртното наказание, ратификация на регионални договори в Африка. И накрая е необходимо държавите от ООН да подкрепят резолюцията от 2012 за мораториума на смъртното наказание. Накрая бих искала да спомена, че 5-тия конгрес, конгрес срещу смъртното наказание ще се проведе в Мадрид през юни 2013 година с подкрепата на испанското правителство и редица други организации. На този конгрес всеки три години се срещат представители на гражданското общество, международни организации и правителствата, за да се разглеждат въпросите на премахването на смъртното наказание в световен план. Госпожа Фоя сега има думата. Thank you. Благодаря. Аз ще говоря малко за ситуацията с използването на смъртоносната инжекция. Искам да кажа, че това обсъждане в интересен момент от разглеждането на проблема с смъртното наказание. Ще се постарая да бъда кратка. Има връзка с правата на човека и бизнеса, въпроса, който беше обсъден тук по-рано. През последните две години в САЩ значително се променя пейзажа, що се отнася до смъртното наказание. Има намаляване на извършените екзекуции. Също има промяна в протокола за използването на смъртоносната инжекция. От Европа идват протести, свързани с използването на медикаменти за прилагане на смъртно наказание. Знаете, че в САЩ се използва такава смъртоносна инжекция, която включва три елемента, твърдейки, че това е по-хуманно, но няма нищо хуманно в това. Има сериозен риск, че използването на такава е, е инжекция е равносилно на изтезание. Това е смъртоносен коктейл. Първата му част трябва да имобилизира затворника. След това той се парализира, за да не чувства болка и третият компонент спира дейността на сърцето. Ако някой от тези части не подейства както трябва, ще а, бъде предизвикано а, сериозно изтезание на затворника, в случай, че не подейства първия компин... компонент от инжекцията. Въпреки протестите на правозащитници а, и юристи, 30 години се използва този коктейл в смъртоносната инжекция, но през последните години има промяна. Почти всички щати са променили своите протоколи и някои от тях предпочитат използването на един медикамент вместо на три медикамента в инжекцията. През 2010 година се имаше недостатъчност в снабдяването на първия компонент, но беше намерен доставчик от Лондон, който и тази фирма е, е извършила износ на смъртоносното вещество за САЩ, което е достатъчно да се ликвидират стотици затворници. Европейската комисия включи този медикамент в своят регламент, свързан с осъществяването на контрол върху износа на медикаменти, които могат да се използват за прилагане на смъртно наказание. След като не можеше да получи доставки на тази субстанция от Европа, в САЩ преминаха към промяна в протоколите. Но има увеличаване както на средствата, така и на времето при извършване на екзекуциите. И това е един от силните аргументи, които се използват в САЩ за премахване на смъртното наказание. Други държави, освен САЩ, които използват този трикомпонентен елемент. Сред тях е Виетнам. Също са спряли използването му. Поради липсата на основната субстанция има промяна в извършването на екзекуциите. примава се към други медикаменти, които се произвеждат съответно в Холандия, в Холандия и в Германия. бяха предприяти безпредседентни стъпки за производството на медикаментите в САЩ. Те се доставят обаче пряко на болниците, а не на заведенията, в които се изпълняват смъртните наказания. Европейските фармацевтични компании не трябва да са съучастници в извършването на екзекуциите. Ние знаем как може да се упражнява контрол върху медикаментите, за да не бъдат използвани те за тази цел. Трябва да има контрол, за да не се допусне риск от използването на медикаментите за целите на смъртното наказание. Благодарение на действията предприяти от държавите и от комисията. Сега няма доставчици на трите компонента, които съставляват смъртоносната инжекция, използваща се в затворите в САЩ, което означава, че в тези щати, които я прилагат, няма да могат да бъдат извършени екзекуции. Но Европа е поставена под риск, защото а, щатите а, или трябва да променят своите протоколи, да намерят други а, канали за доставки Компаниите трябва да затегнат контрола върху разпространението на своите продукти и в списъка на забранените вещества трябва да бъдат добавени и други. Това ще се отрази на системата на смъртните наказания, както в САЩ, така и другаде по света. Ние разполагаме с възможностите с възможности да не допуснем а, използването на медикаменти за целите на екзекуциите, защото медикаментите са предназначени да спасяват човешки живот, а не да а, лишават хората от него. Благодаря. Искам да ви поздравя. Когато се срещнах с а, а, ваши представители, основните лобисти преди няколко седмици, все още е нямаха взето решение, а само една седмица по-късно виждаме, че има промяна. Това показва колко важни са публичните компании. organization who did this. Now, we are at the end of our official time. The uh, interpreters told us we can have 10... Um, разполагаме с още 10 минути след е, времето, на което трябваше да приключим, така че ви моля да бъдете много кратки в изказванията си. Господин Александризис от Европейската служба за външна дейност има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Много благодаря, че ни поканихте. Утре е много важен ден, световен ден срещу смъртното наказание. Благодаря на всички, които говориха тук. Аз лично имах възможност да се срещна с някои от тях в Мадрид, където проведохме е, кръгла маса на Международната комисия срещу смъртното наказание. Трябва да кажа, че неуморно трябва Европейския съюз да продължава да се бори срещу смъртното наказание. А, не трябва да, да се уморяваме да изтъкваме а, жестокостта, нехуманността а, на смъртното наказание. Както беше подчертано, мораториумът а, и премахването на смъртното наказание на практика не е нашата цел. Защото мораториума в, в незрели политически системи не е приемлив. И затова искам още един път да повторя, а, че за Европейският съюз крайната цел е премахването, премахването на смъртното наказание, а, премахването му в, по законодателен път. А, настояването за ратифициране на втория факултативен протокол е също наша цел. Искам да помня, че миналата година ние имахме кампанията Марш, световна кампания за борба. ние, разбира се, прилагаме е, ръководните принципи, както в общия смисъл, така и в конкретните случаи. През изминалите години и особено тази година, сме е, е, направили над 30 е, изявления пред близо 25 страни. В някои случаи ги поздравяваме, в други случаи ги критикуваме. изпълняваме насоките абсолютно акуратно. опитваме се да спазваме международните норми. Имаме структуриран диалог по въпроса на правата на човека. Искам да кажа, че три от нашите стратегически партньори Индия, Китай и Япония са страни, в които съществува смъртно наказание. И искам да ви уверя, искам да ви напомня, че смъртното наказание продължава да бъде част от нашия дневен ред, продължава да бъде наш приоритет. Особено когато става дума за Китай, ние се съгласихме с нашите китайски а, партньори а, и винаги им представяме списък а, с конкретни случаи на хора, които очакват изпълнение на смъртното си наказание. В случая на Япон, Япония, както Сингапур и Малайзия, тя е доказателство за нашия успех. Може би той е по-осезателен в Сингапур и в Малайзия, но трябва да кажа, че и в Япония нашите усилия дават плодове. Искам да ви напомня, че ни, а, нито за секунда не ослабваме своите, в момент не ослабваме своите усилия и нашите делегации организират а, много успешни семинари в тези страни с участието на бившият министри на правосъдието. Нашата цел, целта на нашите усилия в Япония е, е да привлечем на наша страна общественото мнение. Е, трябва да се знае какво е, е, на каква, какви са позициите на общественото мнение. Колкото до Индия, там се запазва смъртно наказание за терорист, терористични престъпления – там то е задължително. Същото е положението с престъпления, свързани с наркотици. Мисля, че там а, може по-лесно да бъде преодоляно прилагането на смъртното наказание, когато става дума за на наркотици. И да останат единствено смъртно наказание за терористични престъпления, за тероризъм с жертви. Съгласен съм с професор Худ, че, Худ, че в Азия, като се има предвид нейното економическо развитие, не сме направили достатъчно. Докато в Африка, например, имаме в много повече страни мораториум от тези, които запазват смъртно наказание. Смятам, че положението в Азия може да бъде променено. Нека приключа. Исках да бъда много кратък, но толкова много неща има, които трябва да се кажат. Утре, а, а, по повод на Световния ден срещу смъртното наказание, за нас приоритет и личен приоритет на върховният представител по външна дейност госпожа Аштън е именно тази цел премахването на смъртното наказание. Свършвам, свършвам. Мобилизирали сме всичките си делегации в целия свят. Не само да изпратят нашето послание до всички страни, но също така да организират семинари, конференции. Някои от тях се организират в, в Азия, както на тази, която се предвижда в, в Коломбо. Имаме още трима души за изказване. Моля, бъдете съвсем кратки. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде съвсем кратка. Ще във връзка с това, което беше казано за смъртоносните инжекции, трябва да кажа, че в момента се обсъжда въпросът с тиопентала, който ще бъде включен в списъка на забранените лекарства, лекарствени препарати. Трябва да кажа, че той не се използва за изпълняване на смъртни наказания отдавна. Но в целия свят се правят опити за използване на някакви упойващи вещества преди а, изпълняването на смъртното наказание. Трябва да се вземе решение за ограничаване на износът на подобни препарати. Този въпрос не беше зададен и ние отдавна му дадахме писмен отговор. Благодаря. Благодаря. И накрая, господин Дикит. Политическия ангажим, политическите ангажименти на Европейския съюз се финансират от европейски фондове които имат за цел да а, насърчават мораториума и премахването на смъртното наказание. От 2007 година над 20 милиона евро са разпределени по 25 а, а, проекта за премахване. Проектите включват САЩ, Асеанския район, Китай, Индия и Африка. Някои от проектите имат за цел да защитят лица в риск и да осигурят право на справедлив процес. Правата и конституционната реформа а, е в крайна сметка целта, която да гарантира зачитането на правата на човека и правото на обжалване. Другите действия са наблюдението на а, смъртното наказание, в това число наблюдението на лица, изчакващи в затвора екзекуцията си. Също настояваме на спазването на минимални стандарти и ратифицирането на а, втората факултативна резолюция. Освен това се организират кампании за повишаване на обществената осведоменост и създаването на научен капацитет в тази област. Благодаря. Извинявам се, че така припряно вървим, но нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Да, всички искат да свършват вече, но искам да кажа нещо за смъртоносните инжекции и медикаментите, които се използват. Невероятно кампания се проведе. От 2010 година работя с вас по този въпрос. Провеждали сме прояви в парламента. Настоявали сме комисията да измени регламента за изтезанията. А след малко ще стигне и до непохвалните части. Не се случва често британските организации да вземат водеща позиция. Често пъти са по-скоро отстрани, така че е хубаво да се каже, че британски либина, либерален министр пръв предприема действия от всички европейски министри по въпроса за този износ. не толкова похвалната част в европейския план. Има нещо, което малко ме тревожи. Първо, колко време беше необходимо на комисията да измени регламента за изтезанията през 2011 година, като си имам предвид, че британското правителство действа през ноември 2010 година. Тогава предприя действия. И въпреки всичко това казвате, че има и такава страна на въпроса и друга. Съвсем ясно изглежда, че не можем да го допуснем. Ние сме в е, челните редици и ние трябва да осигурим застъпничество в е, световен мащаб. Така че е, тревожа се темпото, с което действа комисията. Даже не ми беше ясно коя е ресорната генерална дирекция. А може би има някои специализирани моменти, които не са ми ясни, но що се отнася до включването, включването на медикаменти в ограничен списък, такива, за които е нужно специално лицензиране и въвеждането на контролни мерки. Аз не мисля, че това е нещо особено сложно. Не е ядрена физика. Но някакси е, брюкселската машина трудно се задейства, бавничко работи. В сравнение с това, което може да стане на нивото на едно правителство. Така че ако ми позволите още веднъж да подчертая, че Лондон е пред Брюксел, което е много приятно. Okay, thank you. Thank you all, and as Sarah Ludford said, Brussels is working. Благодаря, както каза госпожа Лътфорд. Е, да, бавно работи Брюксел, но се надяваме, че като се задейства, ще продължи да действа. И да се надяваме, че ние в парламента ще погледнем по-специално а то, това трето приложение. Много е важно. Дори да е спрян в момента износа. Доколкото разбрах от нашите експерти, е много важно да се е, осигури наблюдение, мониторинг на износа. Така че да се уверим, че в крайна сметка не се използва за екзекуция, отива от болници за други цели. Та ще се радвам да се включи и това в а, а, приложението, преди друга компания да се и да почне да го изнася. И така, благодаря ви много за това, че споделихте експертните си а, мнения. Благодаря ви. Закривам заседанието.